Buenas tardes. Abrimos. Eh, Добър ден, дами и господа. Откривам третата кръгла маса. Боя се, че ще променим тона, защото ще става дума за нас е, увеличаване на вътрешната сигурност в Европейския съюз. Не разполагаме с много време и затова ще започна с добър пример и ще съкратя чувствително встъпителните си думи. Искам да ви приветствам. А, приветствам а, с а, добре дошъл комисария Кинг, в чийто ресурс са въпросите, които ще обсъждаме. Тази кръгла маса се предава по интернет и всички е, слова ще бъдат записани. Сега да ви кажа правните езици. Френски, немски, италиански, английски, испански, португалски, чешки, унгарски, полски и словенски. Нюш el tiempo de uso de palabra. Ще изслушаме различни оратори, техния опит и за съжаление всички оратори ще имат по минута и половина. Това е за експертите, комисаря ще има 5 минути, агенциите, представителите на агенциите ще имат по 2 минути депутатите от Европейския парламент, националните парламенти ще имат по минута и половина. Сега, встъпителните ми думи. Искам да благодаря на председателя Таяни за чудесната идея да организира тази конференция на високо ниво с трите кръгли маси. За съжаление, през последните няколко години отбелязваме, че сигурността като че ли беше отслабена 11 туристични акта в рамките на 19 седмици. Последния беше миналата с нощи в Брюксел. Разбира се, всички тези а, факти би трябвало да ни накарат да се замислим, когато говоря за нас, имам предвид европейските институции, агенциите, в чието ресор влиза сигурността и разбира се местните власти. Правото на свободно придвижване в Европейския съюз е краеглен камък на европейското гражданство и ние не можем да се откажем от него. През 1992 година в Мастрихт бяха премахнати вътрешните гранични проверки и хармонизирахме в проверките по външните граници. Имаме обща визова политика. Разбира се, Шенген е също успех, но всичко е изложено на опасност, тъй като е много трудно да се установят движенията на терористите в шенгенското пространство. Не можем да допуснем тази реалност да ограничи свободите, които сме постигнали. Това означава, че всички ние трябва да се да предприемем мерки за подобряване на вътрешната сигурност в Европейския съюз. Комисария Кинг работи много упорито и нямам съмнение, че ще постигне успех. Трябва да посочим недостатъците, за да постигнем успех. Последното съобщение на комисията за напредък по пътя към по-добра сигурност сочи недостатъците. Ще посоча някои от тях. Липса на информация в базите данни. Става дума за една сложна панорама за системи, които се управляват по различен начин данни за границите. Те се управляват отделно, информацията се съхранява отделно в системи, които не са свързани помежду си. Това означава, че ние не сме в състояние да решаваме проблемите, защо комисията предвиди дейности в три области. Информационните системи вече има на лице видими ползи. А, необходимо е а, да се укрепи а, базата данни Евродак, както и системата ЕКРИС. Трябва да укрепим и Еолиза. Трябва да осигурим повече ресурси за тази система. Нови дейности също са възможни, които да попълнят сега съществуващите празнини в базите данни на Европейския съюз. Трябва да идентифицираме е, местата, където липсват данни по отношение на граждани на трети страни, когато те влизат в е, Шенген. Аз съм е, докладчик и отговарям за системата за влизане и излизане, отразяване на влизането и изливане. Надявам се да преди края на юни да се сключи между институционно споразумение. Вече работим върху Латиас. Безспорен е факта, че трябва да подобрим а, оперативната съвместимост на а, информационните системи. Няма сега да навлизам в подробности, защото комисаря ще говори по този въпрос, сигурен съм. И така, в заключение искам да изтъкна, че а, 8-те заплахи, свързани с организираната престъпност, както, се изтъкна, както те са посочени от Европол, киберпрестъпленията, трафик на и разпространение на наркотици, трафик на мигрент, мигранти, престъпления срещу имуществото, трафик на хора, финансови престъпления, изпиране на пари, онлайн търговия с незаконни услуги и подправяне на документи. Комисар Кинг. Thank, you, Chair. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата да говоря пред вас днес след обед. Ще поговоря по въпросите, които повдигнахте, но искам да кажа три неща първоначално. Както споменахте, редица нападения през последния месец в отделни държави членки бяха извършени и искам да а, почета всички, които са засегнати от тези нападения. Второ, приветствам програмата за следобедното заседание. Мисля, че всички сме съгласни, че миграцията и сигурността представляват, имат своите собствени предизвикателства и те не бива да се смехват. Не бива да се смехват. Често пъти се е, се губи тази а, разлика от популюст, популисти. Съгласен съм с а, тези, които се изказаха в а, предното заседание, предната сесия, които казаха, че а, политиките, които а, са основани на нашите ценности, са от огромно значение за борбата с радикализацията, екстремизма и гарантирането на сигурността в държавите членки. Основна част от картината също е укрепването на а, сигурността на външните ни граници и също така сигурността и сътрудничеството зад границите ни. На външните а, граници държавите членки трябва да поемат отговорност а, колективно, заедно да, защи, да защитават нашите а, граници. Но ние трябва да направим всичко възможно да ги подкрепим. А, а, минали октомври. А, създадохме Европейския граничен контрол. А, през последния месец е отбелязан съществен напредък. В момента има а, разположени а, гранични а, сили по външните граници, които допълват националния граничен контрол по места. По отношение на сигурността, освен да се подкрепят държавите членки, връщането на нередовни мигранти, Агенциите също оказват съдействие и в превенцията на трансгранични престъпления. Четем доклади за миграционните потоци. В Италия и в Гърция сме предоставили помощ като гранични служители а, а, от Граничната агенция и от Европол в подкрепа на националните компетентни органи. По-общо, план, както каза председателя, сме укрепили а, обмена за а, информация за това кой влиза и кой излиза. А, това стана с а, преработката на Шенгенския кодекс. Сега рутинно, системно се проверява а, това в а, Шенгенската информационна система или е ШИС, най-важната база данни в тази област. А, необходимо е трансгранично сътрудничество в а, трафика на мигранти. А, това е в подкрепа на Европейския център. По този въпрос към Европол директор Мартино е тук и той ще говори от името на Европол по-нататък. Трябва да засилим сътрудничеството си с трети страни. С, така. Комисията излезе с а, а, съобщение за централно-средиземноморския маршрут, където са а, определени страните, които ни помагат да се справим с това предизвикателство. А, операция с София а, и успеха а, борбата с а, трафика на мигранти вече бяха споменати днес. В работата с миграционните потоци редица държави членки въведоха врем, повторно времен, временен граничен контрол. По-рано тази година комисията препоръчи да се, дигнат, да се дигне този временен контрол до ноември. За да се подпомогне това вдигане, ние предложихме мерки за укрепване на полицейските, полицейските проверки и междуполицейско сътрудничество в Шенгенската област, в това число и гранични области. Също така насърчаваме държавите членки да укрепват полицейското трансгранично сътрудничество, полицейски патрули включват това, а, гранични проверки, съвместен анализ на заплахите и други видове на информация. Обмена на информацията е от особено значение за засилване на сътрудничеството между държави членки. Това изисква обмен на информация на всички нива между държави членки, европейски агенции, правоохранителни органи и съдебни органи, както и разузнавателни органи. Разполагаме с пълна гама а, законодателни инструменти и системи за споделяне на информация. И това е в подкрепа на, на нашите гранични органи. ШИС, визовата информационна система, мрежата ПРУН, а, шведската инициатива за ускорен обмен на данни, често, а, скоро и директивата за а, данните на пътниците и е, директивата за борбата с тероризма. Всичко това укрепва е, правната рамка за е, обмен на информация с цел борба с тероризма. Европейските агенции, по-специално Европол, играят много важна роля в облегчаването на обмена на информация. При все това обаче има още какво да се усъвършенства, още какво да се направи. Редица предложения сме е, отправили за подобряване на съществуващите информационни системи и е, за попълването на липсващото. Предложили сме подобрения в Шенгенската информационна система на базата на опита ни до, до сега засилва на споделянето на информация за, по въпросите за тероризма и а, разширено ползване на биометрични данни. Това ще подпомогне граничните органи в борбата им с престъпленията. И много се радвам, че докладчика от Европейския парламент ще участва в разискванията днес след обед приемането и изпълнението на а, системата за влизане и излизане и, и ETIAS, а, съответния вариант на, на американската система, допълнително ще подобри информацията ни за това кой влиза и кой излиза. Много се радвам, че преход, преводи, преговорите а, по внедряването на системата вървят добре. И се надявам, както каза председателя, че ще изпълним сроковете. Също съм разговарял, разговарял за системата ETIA с някои от вас. А, някои от вас това е от значение и за бъдещата визва политика. Бих искал още веднъж да насърча всички ви да ни помогнете в максимално кратки срокове да въведем в експлоатация ETS. Нека да кажа няколко думи за оперативната съвместимост. Както знаете, създадохме експертна група по информационните системи и, и оперативната съвместимост, така че да оценим вариантите за повишаване на ефективността на е, информационните ни системи, както и да, да попълним някои пропуски. Групата излезе с някои е, препоръки по-рано тази година, по-специално установи, че предложенията за а, европейски единен интерференс за, търг, за търсене, а, система, обща система за биометрични а, данни и други подобрения са напълно осъществими и могат да се внедрят в пълно съответствие с изискванията на нормите за защита на личните данни. В последния доклад за комисията, последния доклад за напредъка на Съюза, комисията приветства тези констатации и предложения и насърчава допълнителната интеграция на информационните системи. Едната седмица ще предложим мерки за укрепване на Еолиза. Директорът е тук с нас днес както и укрепването на системата за криминалните досиета. Заедно с това, както казахме, сухота си си сътрудничим с съвета и с парламента, така че да стигнем до съгласие по отношение на стъпките, които са необходими за постигане на оперативна съвместимост. Заедно с закриването на, на работата по досиетата, които, по които се работи в момента, ще можем да, да излезем с законодателни пред, предположения за оперативната съвместимост в началото на 2018 година. Дами и господа, гарантирането на сигурността на гражданите е обща цел за нас. Е, тя изисква съвместна дейност и с нетърпение очаквам съвместната ни работа, както днес, така и през едните седмици и месеци. Благодаря. комисарио, Благодаря, господин комисар. Благодаря за толкова ясно насочените слова. Сега има думата специалиста за Шенген от Европейския парламент Карлос Коелю. Espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Alguns insinuam que Schengen é o problema. Mas isso não é verdade. Политиката на Европейския съюз трябва да даде една координиран отговор на атаките е, срещу нашата сигурност. Ние сме държави на сигурност и на, и на правовия ред. Проблеми е, съществуват и с терористичните е, атаки и с миграционните процеси. Ние трябва да се справяме е, като спазваме съществуващото законодателство и прилагаме в, по правилния начин системите и законодателството на Шенген. Системата ШИС ни дава възможност за по-добро сътрудничество. Там съществуват и нови инструменти, включително система за радно предупреждение, също за биометрични данни и ние ще имаме инструменти, които ще ни дадат възможност да се, спо, да се справим с проблемите на миграционните потоци. Така наречените горещи точки са също част от нашия подход. Трябва да намерим начин за повишаване на доверието за по-доброто ползване на шенгенската система. Не можем а, сега да откриваме топлата вода. Трябва да използваме съществуващите инструменти а, и то по един ясен и добре обмислен начин. Оперативната съвместимост на системите също трябва да е достатъчно добре разработена. Благодаря. Благодаря. Много е кратко времето за изказвания, но вие го спазихте. Сега давам думата на представител от Унгария. Ана Магияр. Благодаря за думата. Аз съм представител на регион близо до Сърбия, където ние имаме също шенгенска граница. Трябва да се постига равномесие между хуманитарните аспекти на този процес и правата на гражданите ни. Много малко хора всъщност пресичат границата е, законово. В огромната си е, част хората имат нужда и от документи, нямат такива, но пък за нас е странно, че имат мобилни телефони. Повечето от бежанците при нас идват от Пакистан и Бангладеш. И нашите граждани от нашия регион искат а, ние да работим за истинските мигранти, за истинските бежанци, а не за економическите мигранти. Не е много лесно обаче да се е, вземат решения за това кой да бъде прият в страната. Унгария има задължения да защитава шенгенската си граница с Сърбия. Част от тази защита е да не допускаме незаконно преминаване на границата. Искаме да получим признание за нашите изключително големи усилия в това отношение, защото е необходимо да се работи солидарно по тези проблеми. Благодаря. Господин Мартинов, заместник директор на Европол, има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да подкрепя някой от тезите на комисар Кинг и да го поздравя за тях. Това, което установяваме сега е, че трафика на мигранти е най-печелившия бизнес в момента. Пазарът е много развит и е, вероятно възлиза на около 3 милиарда евро. Много активни са трафикантите, вероятно са свързани и с други е, мрежи, престъпни мрежи и мигранти, включително и деца, е, се срещат и с смъртта си, както знаете, има фалшифициране на документи. Използват се е, и социални мрежи. Какво правим ние? Целта на Европол е да подкрепя съответните органи е, в е, страните членки за борба с тази незаконна дейност. Създадохме и център за подкрепа на тази дейност. Работиме с Frontex, EASO и институции на ООН, с Интерпол. Работихме и по методите на горещите точки, т.е. приемните центрове. Извършваме допълнителни проверки за сигурност по самоличността на мигрантите. Това даде своите резултати и успехи. Около 50 000 са трафикантите, които фигурират в нашите бази данни. 60 операции е, са подкрепени от нас. Над 2000 казуса са разрешени. От... Това показва огромните ни усилия. Работим в сътрудничество и с полицейските власти. За бъдеще искам да подчертая няколко неща. Първо, оперативна съвместимост и по-добър достъп до новите бази данни за разследване дейността на трафикантите. Един от примерите е пример Евродак – беше създадено звено за работа с непълнолетни мигранти. Също работим по изчистване на механизма за обмен, обмен на информация, включително между правоприлагащи органи, военни власти, като търсиме повече съвместимост, повече възможности за сътрудничество. И в заключение, готови сме да поемем и новите си задачи, но са ни необходими и съответните средства. Прогнозите за бюджета обаче за 2018 едва ли ще ни дадат възможност да изпълним задачите си. Във всички случаи благодарим и на вас и на всички институции, които ни подкрепят. Благодаря. Аз искам също лично да поздравя директорът на Европол. Сега думата има Фабрис Легери, е, изпълнителен директор на Фронтекст. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря за поканата. По, както каза комисар е, Кинг, новите агенции ще допринесат за сигурността на външните граници на Съюза. Два, две са моите послания. С е, новия си мандат ние сме активен участник в процеса на осигуряване на сигурност в Европа. Е, работим с националната полиция и естествено с Европол. Имаме възможност сега да събираме лични данни. Е, по време на съвместни операции на външните граници можем да събираме лична информация, която да споделяме с местните полицейски власти и Европол. Така можем да допринасяме и за полицейски и е, наказателни разследвания. Също така е, работим и за митническо сътрудничество е, и е, сътрудничество с бреговата охрана. Много голям е кръга на наши дейности, в които Frontex има какво да направи още за подобряване на сътрудничеството си с партньорите, за борба с трафикантите и подсилване на сигурността на външните граници, като своего рода филтър за сигурността. Една бележка за оперативната съвместимост. Нещата се движат в правилната посока. Единният портал за търсене, което каза комисар Кинг, ще бъде революционно достижение и ще промени много нашата работа. Работиме вече с Еолиса и Европол, както и комисията. И считам, че предоставянето на достъп за европейските агенции до базите данни с лични данни ще бъде сериозна стъпка за осигуряване на вътрешната сигурност. Благодаря. Благодаря, че ни представихте работата на Frontex. Катерина Чиничи, моята приятелка, има думата сега. Е, е, сеньор комисарио. Благодаря, господин председател, господин комисар. Миграцията и сигурността са от най-големите предизвикателства, с които се сблъсква Европа и те трябва да бъдат решени е, посредством усилване на външните ни граници. Това означава и да връщаме европейски граждани, които се връщат от конфликтни зони, за да се борим с тероризма. Знаем и за случаи, в които терористи се крият в мигрантските потоци. За това на шенгенските граници трябва да има много стриктен контрол. Проверките трябва да бъдат постоянни. Без, разбира се, да засягат свободата на придвижване на гражданите в неправомерен мащаб. Затова трябва да работят и страните членки, да осигуряват обмен на информация. За това е необходимо да се работи и по системите и данни, за данни, които вече съществуват. Трябва да работим и по новите, като примерно регистъра за пътнически данни. Отлично е, че ще има по-ефективна оперативна съвместимост още е, в един момент, е, още един е, аспект трябва да се подобри нашата дейност, а именно това е борбата с трафикантите хората са лишени от е, елементарни права, е, от личното си достоинство. Е, жени и деца упражнява се насилие срещу тях. За това ние трябва да се борим и с тероризма, който осигурява пари за трафикантите. Или с чатис от офиса на ООН е за дроги и престъпност. Благодаря, господин председател. В нашата организация казваме, че за да се справим с някоя мрежа, трябва да имаме мрежа. За да се справим с тези изпечени престъпници, трябва да знаем как разсъждават те и как успяват да направят бизнес от миграцията. Европейския съюз е страна по Конвенцията за борба с трафика на хора и мисля, че ние сме постигнали е, сериозен е, напредък, макар че е, каналите не са контролирани добре в нашия регион и ето защо ние трябва да започнем своите усилия в страните по происход, там където се събират парите. Освен това е много важно да работим за справяне с каналите е, на незаконна миграция, дори да отсъстват двустранни споразумения. Уважаеми госпожи и господа, печалбата е ключова за трафика на хора. И ето защо ние призоваваме всички да следват парите. Може да се следват е, паричните потоци, това е от голяма полза, освен това трябва да се конфискуват престъпно придобитите активи. Освен това, трябва да се използват системите за проследяване на незаконни дейности. Необходимо е да има събиране на разузнавателна информация. Смятаме, че е много важно да се следят паричните потоци и да се наказват корумпираните служители. Благодаря ви за поканата и за това, че ми дадохте възможност да се изкажа. Ние ви благодарим за вашето изказване. Сега ще дам думата на заместник-председателя на Народното събрание на Кипър, господин Димитрио. Благодаря, благодаря на комисаря и на председателя. Всички сме единодушни, че трябва да подсилим вътрешната си сигурност. Мигрантските вълни стават все по-големи и ние сме изправени пред много различни рискове и опасности, включително терористични. Последните събития го доказват. Много е важно да използваме съответно добрата информация, надежната информация. Надежната информация е много ценна за граничните служби, за разузнавателните служби. Неколко думи за използването на технологиите и за съчетаването на системите. Необходимо е държавите членки да си сътрудничат. Необходимо е да има една система за обмен на информация. Това е от съществено значение за да се справим с заплахите. Много е важно да отчетем и различните технологии и е, компаниите, които могат да предоставят необходимите технология. Необходимо е да проследим освен това каналите на комуникация между терористите. Те трябва да бъдат блокирани. Свободата на предвижване не трябва да става жертва на случващото се в момента. Кипър подкрепя всички усилия на оперативно ниво, на законодателно ниво – интелигентните граници, създаването на европейската брегова и гранична охрана. Подкрепихме и системата за предварително одобряване на влизането на граждани на трети страни. Благодарим ви за възможността да се изкажем тук, освен това. И сега заместник председателя, т.е. изказа се заместник председателя на Кипърското народно събрание, Камерата на представителите, сега Мария Василиадо от Агенцията за борба с трафика на Европейския съюз. Благодаря и искам да говоря за трафика на хора. Феномен е изключително сложен, когато става дума за организирана престъпност. Това е единствената форма на такава престъпност, която се описва като сериозно нарушение на правата в хартата на основните човешки права. Нека да не забравяме това. Имаме правна рамка, която е изключително добра на европейско ниво. Външното измерение на трафика е част от е, политиката за справяне с проблема още преди настоящата миграционна криза. Трябва да спомена в тази връзка и подготвителната дейност на ниво ООН е, за борба с е, трафика на хора. Знаем, че има все повече миграционни предизвикателства и има рискове за вътрешната сигурност. Искам обаче да изтъкна нещо. Тенденциите в Европейския съюз се запазват през последните 6 или 7 години и Европол е най-важната информираща агенция в това отношение. Две трети от жертвите на трафика и две трети от трафикантите са европейски граждани. Това трябва да се подчертае. Извинявам се, налага се да съкрати изказването си. По отношение на миграционната криза, трафикантите експлуатират миграционната криза и те нарушават правата на най-уязвимите лица – жените и децата. Международната организация по миграция и УНИЦЕФ казват, че има все повече нигерийски момичета и жени, които идват в Италия през Либия. През 2016 година 11 000 момичета и жени са били трафикирани. Това е два пъти повече от 2015 година и много-много повече спрямо предходни години. 80% от а, тези а, жени и момичета стават жертва на сексуална експлоатация. Злоупотребява се с, злоупотребява се с системата на убежището. Чуваме за жертви на сексуална експлоатация, които изчезват от центрове за приемане, след като се приемат. Има възрастни, които идват в тези центрове, твърдят, че са роднини и настояват някои деца да им бъдат предадени. По-настоящем свързваме всички тези типова престъпна дейност с други типове престъпна дейност и с други форми на нарушение. Мисля, че е много важно да имаме концептуална яснота, когато говорим за трафика на хора и контрабандата на мигранти. Това не е едно и също нещо. Председателя на Европол ни каза, че трафика на хора е приоритет спрямо оценката на заплахите за организираната престъпност за 2017 година. Необходимо обаче да разделим трафика на хора от контрабандата, защото той излиза извън пределите на незаконната миграция. Искам да кажа нещо и във връзка с информация дадена от ООН. Е. Трафика на хора е престъпност престъпна дейност и в нея се въртят страшно много пари в законната и незаконната економика. И за да а, изкореним проблема, трябва да спрем парите. Значи, едно просто уравнение. 11 000 момичета и жени, 10 000 сексуални насилници на ден, 365 дни в годината. Умножете тези цифри една по друга и ще е, придобиете представа за айсберга или за неговия връх поне. Благодаря. Благодаря ви за това изказване и за вашата работа. Сега от името на Ирландския парламент Джерард Коуел, депутат от Ирландския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател. Що се отнася до европейската солидарност и откликването на очакванията на гражданите? Радвам се, че беше казано, че не всеки мигрант е терорист и обратното също е валидно. Всъщност, историята ни доказа през последните месеци, че повечето терористи са европейски граждани. Ако погледнем системата за проследяването на мигранти, които идват в нашите точки на влизане, няма как да контролираме е, кой точно влиза в Европа. Няма система за емпирична проверка е, от страна на тези, които правят интервютата. Защо? Защото тези хора пристигат без е, документи. Документите са им отнети от трафикантите или никога не са имали документи. Тези хора пристигат, питат ги как се казват, те могат да кажат каквото и да е било име, могат да кажат всяка една страна по света като страна на происход и стават отговорност на Европейския съюз тези лица, след като влязат в Съюза. И точно тук е много важно да кажем, че е от съществено значение да се споделя информация. Но как да се справим с трафикантите? Кажете ми как да гарантираме, че лицата, които влизат в Европа, са унези, за които се представят. И как да направим така, че да приемаме наистина онези, които бягат от войни, от крайна бедност. Не искам да ограничавам възможността на най-изстрадалите да идат в Европа. Само, че имаме много голям проблем и някой някъде трябва да ми каже как да се справим с този проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колега. Сега давам думата на председна Еолиса. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да участвам. Добър вечер на всички. Искам в началото да кажа, че днес в Европа имаме едно двойно предизвикателство. От една страна трябва да останем отворени, защото все повече хора идват в Европа да учат, работят или да намерят закрила. В същото време трябва да защитим европейските граждани, като в същото време зачитаме и основните права и ценности, на които е изграда на Европа. В тази връзка мисля, че най-доброто би било да запазим Шенген, тъй като свободата на предвижването е едно от най-големите предизвикателства на Европа по-настоящем. За да остане това реалност обаче, следва да осъзнаем, че по-настоящем управлението на миграцията и вътрешната сигурност зависят от информацията, нейната наличност и нейното разпространение. В тази връзка има няколко неща, които трябва да направим, за да откликнем на предизвикателствата на днешния и утрешния ден. На първо място трябва да укрепим обмена на информация на национално и европейско ниво оперативната съвместимост трябва да се осъществи във всичките аспекти, за да може всички държави членки да имат достъп до наличните системи и накрая, но и на последно място по значение, трябва да се реализират важните инициативи като системата за влизане и излизане и ETS. Е Те не само трябва да се реализират, но и да бъдат укрепени за да може наистина да ни помогнат да се справим с настоящите и бъдещите миграционни предизвикателства. Агенцията EOLIS участва в всички тези дейности. Мисля, че е много важно да ни се дадат необходимите ресурси, защото иначе няма как да помагаме за осъществяването на всички тези цели, които очертах и съответно няма как да откликнем на настоящите и бъдещите миграционни предизвикателства. Благодаря ти, Крум. Сега давам думата на Марио Мауро, един изключително ефикасен член на Европейския парламент и член на Комисията по конституционни въпроси. Благодаря, господин председател. Италианския сенат няма никакви съмнения след едно разследване, направено преди няколко години, че има връзка между терористичните организации и трафикантите на хора. Този факт е установен и доказан. През 2013 година 27 египетски трафиканти бяха арестувани и се оказа, че са били в Лазеристан, в една конфликтна зона между Афганистан и Пакистан. Прокурора на Катания ни дава информация с подобен характер достатъчно често. Мога да дам и други примери. Например, преди няколко часа, т.е. само няколко часа преди едно терористично нападение, в Венеция са арестувани граждани на Косово, които са обучени за терористи. Беше казано, че трябва да следим паричните потоци. Така ще стигнем не само до престъпните организации, но и до терористичните организации. Затова смятаме, че предложението на господин Коелю, направено днес в началото на дебата, е изключително ценно. И то говори за това, че трябва да се обменят данни и информация, за да се справим с тези феномени, за които всички говорим. Благодаря ти, Марио. И сега бих искал да дам думата на представителя на операцията София, господин Рико Кредендино. Тази операция започна през юни 2015 година като е, част от опитите на Европейския съюз да се справи с е, миграционната криза и е, като част от опитите да се гарантира една просперираща Либия. Целта е да се справим с престъпните мрежи и да нарушим бизнес моделите на трафикантите на хора. Днес разполагаме с 450 лодки, които са конфискувани от трафиканти тези трафиканти са предадени на италианските съдебни власти. Операция София спаси 37 000 човешки живота в морето. Това не е единствения начин по който работим. Обаче опитваме се да събираме информация, да анализираме информацията и да я споделяме, за да нарушим наистина дейността на трафикантите, на хора и на контрабандистите. Много е важно да се нарушат начините да се експлуатират от трафиканти каналите за легална миграция. Ние смятаме, че трябва да се осигури едно добро сътрудничество между правоприлагащите агенции. Знаете, че сътрудничим с Европол и Евроюст, с Фронтекс. Искаме да се установят добри отношения с всички агенции. Ние работим за нещо подобно от самото начало. Както подчерта комисар Кинг в своята реч, споделянето на информацията трябва да бъде в основата на нашата дейност. Неодавна подписахме едно споразумение с едно военно командване в НАТО. Това споразумение има за цел сътрудничество и то представлява един рамков модел за бъдещи инициативи от този род. Вероятно знаете, че около 89% от всички мигранти в Средиземно море минават през Либия, стават жертва на трафика на хора. 75% от заминаванията в Средиземно море се случват по бреговата линия, която, една част от бреговата линия, която не е по-дълга от 13 км. Много е важно да се контролират е, ефективно е, либийските териториални води, е, съответно, и по този начин ще допринесем и за спасяването на човешки животи. Операция София се занимава и с обучение, наред с всичко друго. Ние сме единствената организация, която допринася за изпълнението на ембаргото на ООН, уръженото ембарго на ООН срещу Либия. Благодаря. Yeah, so usted, благодаря. Сега думата има господин Йохансон, който току-що пристигна. Не, току-що пристигна. Приветствам го с добър дошъл, шведския министр. А, сега думата има следващия оратор, заявил желание да се изкаже. Основната причина, поради която трябва да се занимаваме с вътрешната сигурност, на конференция по миграция е, че е не, че мигрантите са заплаха, а поради нескопоса, нескоп... поради е, лошото справяне на някои държави членки и, и а, е, съответните органи при интеграцията на, на мигрантите. Това е причината и за множеството е, нападения от лица, които са отгледани у нас може да имаме много сериозни оперативна съглас... съвместимост. Аз съм съгласен, че това е важно, но ако не разполагаме с а, а, необходимите, необходимите сигурност, необходимата охрана, <clears throat> сме обречени. Ако не инвестираме в безопасните и законни начини за работа и боравене с бежанци, ние ги превръщаме в, в жертви на трафик. Като създаваме е, и плащ, като плащаме на лагери за, за задържане на бежанти, е, ние всъщност не само сме съпричастни, само участвам в нарушението на правата на човека, а ние сме превръщаме в първа причина за тях. Вместо да, да овластяваме, да даваме възможност на гражданското общество в Африка и на други места. Разбира се, че трябва да проследяваме движението на средствата – финансирането, трябва, трябва да правим всичко възможно, за да проверяваме дали държавите членки се борят с борбата, с тероризма и, и прането на, на пари. Благодаря. Ана, за това, че с такава яснота и устрем ми запозна с идеите си. Господин Карагунис от гръцкия парламент има думата. Благодаря ви. Благодаря. Някои бележки, наблюдени от а, моя страна по отношение на това, което става и, и терористичните нападения. Не само сигурността, но начин на, на живот в момента е застрашен. Както чухме, доста, доста неща са свършени с а, различни законодателни актове, директиви, регламенти. Второто поколение на Шенгенската информационна система и всичките нови системи, които са, които са на лице. Да, това са много важни стъпки, но действителността е такава, че Гърция е една от четирите страни в Европейския съюз с най-висок брой кандидати за обежище трябва, е, трябва да спрем да си затваряме очите. Трябва да стане ясно, че е, е необходима система за връщане в Европейския съюз, за връщане в страни по происход или, или в трети страни. Бремето трябва да се понесе от Европа като цяло, а не само от отделни държави членки. Така че правоохранителните органи да могат е, да, да си вършат работата по, по, по, по ефективен начин трябват ни центрове за пример и в трети страни, където да се разглеждат молбите за, за, за убежище. Необходимо също да създадем и, и система за наблюдение на потоците. Да, съгласен съм, че, че трябва да има оперативна съвместимост, трябва да събираме на едно място информацията – но всичко това трябва да бъдат съвместни усилия. За съжаление, в много държави членки, а също и в Гърция, няма култура на сътрудничество между правоохранителните органите. Системата е разпокъсана. Компетентните органи не си сътрудничат. Благодаря ви. Още двама души има да се изказват. Преди да, да дойде господин Таяни, първо колега от португалския парламент, господин Антонио Фелипе, заповядайте. Благодаря, господин председател. Е mesmo um фундаментал, fundamental това, е много, това са много важни въпроси. Става въпрос за основни права, които трябва да се гарантират от съответните страни. Трябва да се осигури обмен на информация, трябва да има средства за това. Имам, обаче искам да добавя нещо. Мигрантите и бежанците не трябва на тях да се гледа като на престъпници. Те не са контингент на полицията – Да, трябва да гарантираме сигурността, но това не означава, че трябва да, стигма, да стигматизираме мигрантите и бежанците. Трябва да се отхвърли ксенофобията. Гарантирането на сигурността не трябва да води до, до създаване на полицейска държава и, и общества, които са изцяло а, а, вглъбени в сигурността, а, среда, в която постоянно, постоянно всичко се проверява и се следи. Трябва да гарантират а, свободите и, и, и а, правата на европейците. Благодаря. Благодаря, колега. И накрая Симон Кинковски от а, Полша, Полския парламент. Заповядайте, колега. Благодаря, господин председател. Тъжен факт е, че е, слушахме с много, много търпеливо проповедите на господин Юнкер и на господин Таяни. Те нямат обикновено време да се вслушат в това, което казват националните парламенти. Като имаме преди, че в крайна сметка националните парламенти ще трябва да вземат решение по въпросите на, на, на миграцията. А ние се водим от принципа на, на, на солидарност при защитата, при охраната на външните шенгенски е, граници. У нас е най-дългата такава, над е, 1100 км. Над 20 милиона евро годино харчим, за да защитаме тази граница. Разполагаме с с модерна техника и над 3000 души се занимават с това. Над, над, над 100 души сме отказали достъп миналата година. Но по Женевската конвенция а, от нас се, се изискваше да, да, да спазваме и разпоредбите на международното право. 400 служители а, са необходими за защитата на граница, за ограната на границата в Гърция и в Италия, само че ние няма да се, да се съгласим с система за а, преразполагане на, на, на, на охранителни органи. <clears throat> да, трябва да помогнем на мигрантите, но няма да, да бъдем водени от принципа на солидарност, ако това ще доведе до влушаване на положението. Благодаря за интересните изказвани. Тази конференция на високо ниво бе организирана от господин Таяни с поканата на всички ръководители на парламентарни групи и представители на международни организации за нас. Това е и много важно, и много навременно. Сега предлагам да прекъснем е, нашата работа за няколко минути, след което ще е, пристъпим към заключителната сесия. Благодаря.